So, ladies and gentlemen, good morning. Така, добре дошли, госпожи и господа. И разбира се, добре дошла на госпожа Кадри Симпсън, на ново е избран кандидат-комисар с портфел, определен от е, новоизбранията председателка на комисията госпожа Фонтерлайн е, в областта на енергетиката. Е, приветствам всички, които са днес тук, членове на комисията за научните изследвания, промишлеността и енергетиката, членове на Асоциираната комисия за околната среда, е, заседанието се излъчва на живо в интернет. Добре дошли на всички наши зрители в електронното пространство. Е, позволете ми да припомня, че е, ИТРЕ, Комисията за индустрията, научните изследвания и енергетиката, отговаря за енергийната политика на Съюза, която играе решаваща роля в нашето общество. Европейският съюз е, е, е напълно решен да е, изпълни всички чети, пет цели, да работи всички пет измерения на енергийния съюз, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар, енергийна ефективност, декарбонизация и прочие и прочие. И всичко това ще попадне в така наречената Европейска зелена сделка, която предстои да бъде представена в рамките на първите 100 дена от мандата на новата е, комисия е, като сърцевина на бъдещия и мандат. Как ще протече днешното заседание е в съответствие с съществуващите насоки. Парламентът оценява кандидат-комисарите по обща компетентност, привързаност към европейските е, идеали и лична независимост, както и степента на познаване на съответния портфейл и способността им да общуват. По-нататък е, както е, какъвто е установения ред. Е, Кандидат-комисарката първо ще има думата за 15-минутно встъпително слово. След това ще имаме първи кръг е, въпроси от е, представители на политическите групи. След това още 18 въпроса за общо 25. 18-те въпроса ще бъдат разпределени по системата ДОНТ между политическите групи. Общо взето на въпрос ще се падат по 5 минути, една минута за задаване на въпроса, 2 минути за отговор на въпроса, след това още една минута за уточняваш въпрос, който не може да се отклонява от съществото на първия въпрос и една минута за отговор. Аз ще следя за спазването на този ред. И разбира се, на времевия регламент на екраните ви ще, ще тече е, хронометър, е, за да може да се ориентирате за изтеклото време. Е, и така, госпожо Симпсън, 15 минути за встъпително изказване. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент, на двете комисии, много се радвам, че съм днес тук пред вас. Не за първ път се явявам пред Европейския парламент, но във всеки случай днес е най- значимото за мен събитие. Подхождам с голямо удовлетворение и смиреност към назначението си, към това, че госпожа фон дер Лайен ме е определила за кандидат-комисар. Е, с удоволствие ще ви представя своите намерения за мандата. Е, хилядите наши съграждани, които излизат по улиците, е, за да протестират и настояват за действия по отношение на климата и околната среда, е красноречиво свидетелство за това, че околната среда е е, е, един от главните поводи за тревога, за безпокойство сред нашите съграждани, поради което и е, новоизбраната председателка на комисията определя зелената сделка, така наречена за околната среда, като една от магистралните си инициативи. Лично аз съм била министър на економиката и инфраструктурата, отговаряла съм за енергетиката и знам колко сложно е да се работи в тази област. Е, знам колко е важна предстоящата задача. Колко огромна е тя, огромна е и отговорността, с която се нагърбвам. През последните пет години Европейският съюз постигна немалко за изграждането на енергиен съюз по всичките му пет измерения. Всички е, елементи на пакета за екологосъобразна енергетика са прияти от Европейския съюз парламент. Аз не мога тук да не отдам дължимото на извършеното от комисаря Канете е, и от заместник председателя на комисията Шевшович. Това от предходния мандат на комисията за всичко това. Но разбира се, не мога да не оценя и приноса на комисията на Европейския парламент за енергетиката и тре, е, благодарение на, на която е, амбициозността на пакета за чиста е, енергия определено порасна. 80% от, от членовете гласуваха за постигната договореност. Това сочи едно сериозно единство, сериозно мнозинство, с което можем да се похвалим. И все пак не можем да почиваме на, на лаврите си. Постигането на климатична неутралност до 2050 година е единственият начин да се ограничи затоплянето на, на планетата до 1,5 градуса по Целзий да се овладее изменението на климата. Европа трябва да стане до 2050 година първия климатично неутрален континент. И а, по тази причина се предлага и зелената сделка, която ще бъде наблюдавана от заместник-председателя на комисията Тимерманс. Аз а, а, изцяло а, прегръщам а, тези идеи. А, когато бях министър, е, моята страна Естония е, прие е, план за намаляване на парниковите емисии с 70% до 2030 година. По това време тази цел бе определено крайно амбициозна. Днес Естония вече е в състояние да преизпълни този план с 42% относителен дял на възобновяемите енергоисточници до 2030 година. Всичко това налага да се вземат определени категорични решения – разбира се, в условията на, на сигурност, на, на предсказуемост на политиката и законодателството, поради което и комисията предлага зелената си сделка още през първите 100 дена от мандата си. Като сърцевината на тази сделка ще бъде първия европейски климатичен закон, задаващ целта да бъде постигната климатична неутралност до 2050 година. И оттам нататък, след като сме трасирали път, ще поемем по него, ще заздравим, ще доизградим енергийния съюз. Е, естонците се славят с напредничавост, но, но ние знаем, че за да успеем в бъдеще, трябва да запретнем ръкави от сега. Ще направя необходимото, защото държавите членки да разработят свои амбициозни национални енергийни планове до края на месец декември тази година. Всяка държава членка следва да поеме своята част от задачата. Аз възнамерявам да направлявам държавите членки в правилната посока, за да постигнем всички общите си цели. Е, следва да опозотворим целият потенциал на вече приетото законодателство. Повече от 100 актове по делегация и актове за изпълнение те първа следва да бъдат приети. Задачата не търпи отлагане. И изпълнявайки действащата уредба, ще можем да намалим въглеродните емисии с 45% до 2030 година. Новоизбраната председателка на комисията подчертава необходимостта да бъдем и по-амбициозни по отношение на хоризонта 2030. С не по-малко от 50% намаление на емисиите до 30 година и до 55% доколкото това е възможно. Аз ще започна оценка на възможностите приетото законодателство да осигури постигането на тези по-амбициозни цели. Ще преценя и необходимостта от превъзглеждане на законодателството. Ще, ще говорим за въглеродния данък, за е, директивата за облагане в е, енергетиката. ще работя за е, по-нататъчното изграждане на единия пазар, основан на инфраструктурни е, връзки в енергетиката. Отново в качеството си на министър съм работила за синхронизирането на енергийните мрежи на балтийските държави. От гледна точка на Естония, една електроенергийна система, експлуатирана по общи европейски правила, е предпоставка за добре функциониращ вътрешен пазар. Енергийната сигурност и солидарност също са значими за нас цели. И аз се надявам всичко това да приключи като проект до края на мандата на комисията. За съжаление, интегрираните пазари не са норма навсякъде в Европа. Е, Електроенергийният пазар, е, възоснова на възобновяеми енергоисточници, подобрени възможности за съхраняване на електроенергия и взаимосвързаност, са предпоставки за изграждането на този пазар. Но все още има недостатъци, все още има тесни места трябва да направим така, че показателите за взаимосвързаност да бъдат изпълнени, е, за да е, се достигне до 70% е, мощност възоснова на такива връзки между преносните системи. Възнамерявам също така да се съсредоча върху автомобилния пазар. Извинявам се, газовия пазар като това има сериозно значение за декармонизацията, е, като се акцентира върху водорода и други възобновяеми е, газови енергоисточници. Е, ще погледаме възможностите потребителите да се възползват и за напред от втечнения природен газ пазарната интеграция е и инфраструктурно предизвикателство. Ще бъдат необходими около 200 милиарда евро до 2030 година за инвестиране в липсващите връзки, инфраструктурни връзки на енергийния пазар. за да можем е, да се възползваме изцяло от е, трансевропейските енергийни мрежи. И до 2020 година аз ще прегледам действието на регламента ТЕН за, за европейските инфраструктурни връзки. Future-proof investments. The combined funding under the next MFF could reach up to 132.2 ще стигнем така до 132,2 милиарда евро през следващия програмно-финансов период въпроса за енергийната ефективност по-нататък. За подобряване енергийната ефективност на економиката, на сградния фонд в Европа. Е, пречките са добре известни, но можем да търсим нови решения, особено по линия на финансирането, на жилищното осигуряване, специално за жилищния фонд. И аз смятам, че можем да станем климатично неутрални и опазим конкурентоспособността на економиката си е, е, едновременно. Могат да бъдат създадени висококачествени работни места в е, този отрасъл, ако Европа запази лидерските си позиции. Можем да търсим интелигентна интеграция между различните енергопроизводствени и енергопотребяващи отрасли. I am a liberal who has always believed in, in individual аз съм либерал по убеждение и винаги съм отстоявала индивидуалните свободи при условията на справедливост. Климатичният преход ще засегне мнозина, някои повече от други. Мога да приведа статистически данни, но не става дума за статистическите данни, става въпрос за живи хора, за техния живот, за тяхното ежедневие. Цели отрасли, домакинства в градове и села, от край до край в Европа, ще бъдат изправени пред дълбоки промени. И знам всичко това от първа ръка, като гражданка на, на Естония. Новоизбраната председателка на комисията е, се ангажира да създаде е, фонд за справедлив енергиен преход. Това е идея, която, прочим, първо най-напред бе подсказана от Европейския парламент. И аз съм сигурен, че професор Бузик тук добре си спомня. To enable region, regions to develop е, and finance concrete projects е, така, отделните региони, части на Европа ще могат да разработят и финансират конкретни проекти за економически и социални преобразования. Е, е, имаме инициатива за преход на въгледобивните региони на Европа. Наред с това ще трябва да се борим и срещу енергийната бедност. Не е приемливо 8% от населението на Европа, 50 на милиона души е, да не могат да се отопляват е, добре през зимата. Далеч повече са хората, които едва плащат сметките си е, за енергия. The member states and the Covenant of Mayors. The report of Teresa Griffin presented last year has laid the groundwork for this. It is unthinkable that Europe... Немислимо е Европа да стане климатично неутрална до 2050 година без значителни инвестиции в научно-изследователската и развойната работа. Европейския съюз е, е, е с сериозни позиции в научните изследвания в енергетиката, нарежда се на второ място само след Съединените щати. Е, имаме много патентовани разработки, но не инвестираме достатъчно. И аз ще работя съвместно с колегата Габриел в Европейската комисия в рамките на Хоризонт Европа за увеличаване на инвестициите. възнамерявам да е, работя и за по-високата степен на цифровизация на е, енергетиката за е, повишаване автоматичността на преносните мрежи и взаимосвързаността, но, но защо не и по въпроси за, като изкуствения разум е, и кибернетичната сигурност. Европа следва да стимулира е, големите замърсители да проявят по-голяма степен на амбициозност по изпълнението на парижките договорености. Е, и аз ще популяризирам опита на Европа, разбира се, стремейки се към сигурност на енергийните доставки. И крайно време е повече от е, договорите за доставка на енергия да бъдат е, изразени в еврово изражение. Трябва да продължи диалога с Русия, впрочем, в тази връзка за постигането на договореност до края на тази година продължение на много години аз съм била депутат в Естония и знам кое е важно законодателното събрание. Възнамерявам активно да работя в взаимодействие с Европейския парламент, да разяснявам инициативите на комисията. Ще бъда на ваше разположение, госпожи и господа. Израснала съм в Естония, когато Европа бе далечна мечта за промяна, за свобода. Аз съм убеден привърженик на Европа и съм готова да работя за една Европа, която е по-амбициозна, по-решителна. И ако мога да разчитам на вашата подкрепа, е, мога да ви уверя в своята, и съм сигурна, че заедно ще можем да изградим една енергийно силна Европа. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Симпсън. Uh, uh, така, въпроси. Така, пет минути общо на, на един въпрос, една минута за въпроса, две за отговора и още две минути за уточнения. Ще бъда строга с времевия регламент. Господин Яжи Буз, Бузек е първият ни оратор от наша страна, представител на ЕНП. Е, благодаря ви, е, госпожо кандидат-комисар, за встъпителното слово. През последните пет години постигнахме голям успех в законодателната сфера, едно сериозно е, нормативно начинание за доизграждане на енергийния ни съюз. И сега на дневен ред е, е незабавното е, изпълнение на приетата нормативната уредба, е, нормативна уредба. И естествено, енергийния преход, справедлив преход, екологосъобразен преход, това са най-важните ни лозунги, ако щете, в енергийната област. И аз очаквам от вас да изиграете решаваща роля. Въпросът ми е как възнамерявате да насърчавате капиталовложенията в различните подотрасли на енергетиката, централно отопление, преносна мрежа, е, нали, инфраструктура, обединявайки е, е, средства от европейския бюджет, от Европейската инвестиционна банка, от фондове за развитие, от частния сектор – как ще направите така, че да се възползваме по-нататък от е, потенциала, изцяло от потенциала на природния газ в рамките на този енергиен преход? Благодаря ви, професоре, за въпроса. Преди да отговоря, позволете ми да подчертая още веднъж значимата работа, която извърши вашата комисия и лично вие – е, по време на предходния мандат за приемането на нормативния пакет за чиста енергия. Е, мога да потвърдя, е, че извършената работа представя солидна основа за по-нататъчните ни усилия. Питате за финансирането. Да, прав сте. След като поставяме по-амбициозни цели, Очевидно, е, е, най-сериозният препани камък е за финансирането, особено за енергийна ефективност. В същото време, всички знаем, е, че преговорите, които са в ход за следващата многогодишна финансова рамка, поставят в руслото на, на програмния процес капиталовложенията за преодоляване изменението на климата и, и можем да очакваме следователно да, да бъдат заделени повече средства – за енергийна ефективност, за възобновяеми и, и за е, мрежовата инфраструктура. В момента е, е Европейската инвестиционна банка извършва анализ за, за, за разработване на бъдеща си кредитна политика – и, и част от инвестиционната банка ще се превърне в климатична банка. И определено се ангажирам да работя в тясна взаимовръзка с комисар Джентионе, да осъществя контакти с Европейската инвестиционна банка, така че новите кредитни критерии да съответстват на нашите климатични цели. А, и разбира се, в съответствие с европейските принципи. Благодаря. Оточняваш въпрос. Е, искам да, да, да подчертая, че в тази връзка централното отопление, е, топлофикацията на, на, на градовете е нещо изключително важно. Е, и, и отново за газификацията. Предстои, впрочем, по време на миналия мандат изменихме и допълнихме директивата за природния газ. И в крайна краща става въпрос за прилагане на нормативната уредба териториално за повишаване конкурентоспособността на газовия сектор. И, и готова ли сте вие изцяло да проследите изпълнението на изменената и допълна газова директива, независимо от възраженията на Русия. Знаем, че Русия е категорично против. Понеже, ако, ако всичко това стане е, практика, поне в 15 държави членки, значително ще се подобри ефективността на, на централната топлофикация. Благодаря. Напълно прав сте, професор Бузек газификацията е важен е, инструмент на, на, на енергийния преход, особено е, за топлофикацията на населените места. И, и така и ще, ще бъде за напред, защото това вероятно е най- економически най-ефективният вариант е, за замяна на въглищата като гориво на, на тецовете. В същото време трябва да имаме предвид, че бъдещите енергоисточници следва да бъдат разнообразни, след да бъдат диверсифицирани. Ако говорим за газа, в близко бъдеще вече не, няма да говорим толкова за природния газ, а, колкото за биогазове, за водород. на нали, особен, особено в топлофикацията, в, в охладителните системи, в енергопотреблението за производствени или транспортни цели. Така че Господин Зориньо, социалисти и демократи, член на ИТРЕ. Благодаря. Госпожо кандидат комисар, вие описахте някои аспекти на економиката, но не може да забравим, че економиката е свързана с заетостта, има социални последствия от този енергиен преход. Справедливият преход е много важен за социалистите и демократите – за това искаме ангажимент от ваша страна и от страна на комисията към справедливия преход. Фондът за приспособяване към прехода играе важна роля тук, той е много важен. Може ли обаче да ни кажете как очаквате да подкрепите Елиза Ферейра в нейните задачи? Справедливия преход и фондът за справедлив преход не трябва да са единични политики, отделни политики, те трябва да са подслонени в един общ пакет и стратегия. Благодаря, господин Зарини, за вашия въпрос. Този фонд ще бъде естествено е, нещо, с което аз с голям, ще отделя, на което ще отделя много голямо внимание. Защото той има за цел да обхване всички страни и региони. Нито един регион не бива да изостане. Ще подпомагаме от този фонд малки острови, които нямат добра инфраструктура и връзка с континента. Ще подкрепяме и отделни региони, в които се използват предимно твърди горива. Ще разработим стратегии за една по-добра готовност за постигане на нашите цели. Тези стратегии ще бъдат индивидуални, специални за, всяк, за всеки регион и всяка страна. Госпожа Ферейра ще отговаря за тези стратегии, но не бива само фонда да използва съществуващите възможности. Трябва ще използваме и възможностите на държавите членки и ще привлечем допълнително финансиране от частния сектор. Средствата, фондът от, средствата от този фонд трябва да могат да бъдат Съдействани достатъчно на време, така че да помогнем на хората от съответните региони, особено в регионите, където се закриват мини. Целта е да създадем нови възможности за тези хора. За заетост. Благодаря ви. Вие можете да си завършите последното изречение все пак. Нищо, че времето при, приключва. Допълнителен уточняващ въпрос. Госпожо комисар, справедливият преход означава да се включват и регионите, които зависят от твърдите горива, от тяхното придобиване – Трябва да има справедлив преход навсякъде в целия Европейски съюз. Трудно е да се кажат някакви цифри тук, но какви цифри вие в началото бихте могли да споменете като обем на финансиране? 4,8 милиона евро предвижда Европейския парламент за този фонд. Смятате ли, че с тези средства ще се покрият предстоящите предизвикателства? Или пък финансирането ще бъде допълнено с кредити? Какви са вашите амбиции тук? Благодаря. Аз смятам, че този фонд за справедлив преход ще обърне специално внимание на регионите, които са най-засегнати от, от закриването на минотопивната промишленост. Освен това, не бива да загърбваме по принцип и потребителите. Има различни мерки, чрез които смятаме да предложим на потребителите една по-конкурентоспособна цена. Това е част от процеса на декарбонизация, а именно достъпни цени, достъпни и сигурни източници на енергия. И заедно с това трябва да подчертаем, че местно произведените възобновяеми източници не бива да са по-скъпи от твърдите горива традиционните горива и техните цени. Предвиждаме бъдещи инвестиции, които да дадат възможност на местните общности да произвеждат своята собствена енергия. И най-важното е енергийната ефективност, т.е. тя ще помогне на потребителите да използват по-малко енергия. Благодаря. Господин Петесен е следващият оратор от Обнови Европа. Благодаря. Ще говоря на датски. Нека да започна с благодарност за отговорите, които получихме. Те бяха много обширни. Беше, те бяха едно чудесно четиво. Възобновяемата енергия. Ако искаме да имаме енергийна е, неутралност в Европа, това ще е много важно. Ние няма да може в противен случай да постигнем нашите цели. Миналата година е, цените на енергия спаднаха. Това е, може би, една революция в областта на енергийния пазар. И то най-вече цените на възобновяемите източници. Възобновяемите източници, ако бъдат подкрепени, ще могат да са гръбнака на енергетиката в Европа. Ние трябва да подкрепим енергията от вятър. За тази цел обаче трябва да разширим инфраструктурата. Моят въпрос в този смисъл е как вие ще подкрепите проектите в около Балтийско и Северно море за възобновяеми енергии. Благодаря, госпожа, госпожа Симсън. Благодаря за въпроса, господин Петерсен. Съгласна съм. Трябва ни повече капацитети за производство на възобновяема енергия. Нека не забравяме, че тези съоръжения трябва да бъдат приети и от обществеността. Наистина, е, обществото приема повече вятърни мелници в морето, отколкото на брега. И тук виждаме нужда от по-добро сътрудничество между отделните държави членки за създаване на съоръжение в морето. За тази цел – ще има механизъм на сътрудничество в, за сътрудничество в бъдеще между отделни държави членки, които ще могат да строят съвместно съоръжение в морето от различен тип. Това ще бъде част от механизма за свързване на Европа. Този механизъм. Друг вид сътрудничество, който предвиждаме, е един бъдещ механизъм, т.е. една държава членка може да предложи трансферни операции – на друга държава членка, където екологичните условия не са толкова благоприятни. Това може да бъде, този механизъм, това отношение може да се обърне. Ето, например, ние имаме такива отношения с Естония, т.е. има отношения с Литва и Люксембург, където посоката може да бъде обръщана на енергоснабдяване. Благодаря. Оточняващ въпрос? Благодаря. Благодаря за чудесния отговор. Много е важно финансирането да бъде добро, ако искаме да постигнем тези амбициозни цели и да преустановим промените в климата. Вторият ми въпрос е как комисията смята да осигури нужното финансиране. Вие споменахте механизма за свързване на Европа, но как конкретно ще подкрепите регионалното сътрудничество? Ето, например, в страните около Северно стране, извинявайте, страните около Северно море. и още нещо за Европейската Централна банка, това, което каза господин Пуси, как ще осигурим това да имаме подкрепа и от Европейската Централна банка за климатични проекти. Госпожа Симсън, благодаря. Мисля, че възобновяемите източници и бъдещите проекти трябва да бъдат финансирани по един много специален начин. От една страна те могат да са финансирани от фондове, но те ще трябва да получат и финансиране или от частни банки, или от Европейската инвестиционна банка, която ще стане от част и климатична банка. Тези проекти ще могат да са конкурентоспособни на пазара. Има възможност да не трябва, на тези проекти да не трябват непременно допълнителни финансирания, като допълнителна възможност – Предвиждаме сътрудничество, трансгранично сътрудничество между отделни държави членки, така че не всяка държава членка да трябва да, инвести... да прави големи инвестиции. По-мъдро е да работим заедно. Благодаря. Господин Нинисто от Зелените. Госпожо председател, климатът е много важен. Заплахата, произхождаща от климатичните промени, е огромна. Имаме амбициозна цел за 2030 година, но вашата партия отхвърли стратегията за намаляване на въглеродни емисии до 2050 година – и освен това, вие подкрепяте е, добиването на нефт във вашата страна. Една от най-мръсните индустрии всъщност. Е, предлагате един, над 1 милиард а, е, инвестиции за шестов клас. Как ще осигурите факта, че държавите членки ще имат една амбициозна климатична политика, ще инвестират в инфраструктура и как вие ще допринесете лично за постигането на тези цели? Благодаря за въпроса. Както казах, аз бях министър в, естонския, в естонското правителство отговарях за енергетиката. Ние изработихме план за действие. И нашите е, парникови газове до 2030 година ще се намалят за 70%. Имаме дългосрочен план за климата, който зададе целта, а именно намаляване до 2050 година на парниковите газове с 80%. Това са доста амбициозни цели. В началото на тази година ние все още имахме това парламентарно решение. В момента нашите служби направиха оценка на въздействието и те знаят какво трябва да се направи и колко ще струва, за да за, за, да се, за да постигнем климатична неутралност до 2050 година. Тази седмица ще се вземе решението в е, Естония с правителството за това. И аз трябва да кажа, аз съм ангажирана 100% за постигане на тази амбициозна цел. И аз мятам, че естонското правителство също ще се ангажира. Те постигат сегашните си цели, работят за постигане на целите до 2030 година. Това е естонското правителство. То винаги е било амбициозно. Допълнителен въпрос. Но благодаря, но вие не казахте нищо за субсидиите. Сега за целта 2030 година Вие говорихте за увеличаване на целта до 50-55%. Това не е в унизон с Парижкото споразумение. А сега за енергийната ефективност. Държавите членки е, имат програми, които не съответстват даже и на сегашните цели. Има много какво трябва да се направи в, в сектора на възобновяемата енергия. Трябва да има повече инвестиции, трябва да има преосмисляне на целите за 2030 година в областта на възобновяемата енергия. Как вие ще защитите тези цели и какви ще са вашите конкретни мерки, за да стимулирате държавите членки в постигането на тези амбициозни цели? Е, да се върне на шестовия глас. Е, това е бил исторически източник за енергия в Естония. Високите цени на въглеродни емисии обаче правят шистовия газ неконкурентоспособен и аз смятам, че производството на енергия от този източник ще намалява. Е, ние внасяме внасяме атомна е, е, енергия от чужбина, от Норвегия и от други страни. Сега, за целите, енергийният сектор смятам, че може да се справи. Трябва да се споразумеем за следни, следващите стъпки – 50% и евентуално 55% бяха обещани. Това е целта, зад която аз мога да застана. Господин Пухайт от Идентичност и демокрация. Госпожо Симпсон, с един план за действие за финансиране на устойчивото развитие – вървят и финансовите устойчивите финанси, финансово, устойчивото финансиране. Това бе обещано от комисията. Това обаче ще доведе до зависимост на економиката. Много трудно ще бъде да се привлекат 180 милиона евро от частния сектор. Как, госпожо Симпсон, ще осигурите участието на частния сектор, тъй като това ще е една економика, която ще бъде водена от идеология, идеология, която върви против пазарната економика. Госпожо Симпсон, благодаря ви за въпроса. Вярвам, че климатичните ни цели трябва да бъдат постигнати и трябва да бъдат положени съответните усилия. Частният сектор ще има предимства от бъдещите изследвания, иновации и от намаляване на частта на традиционните твърди горива в енергопроизводството. Повече иновации ще ни дадат повече, по-голяма заетост, по-голям ръст и ще подобрят конкурентоспособността ни. В същото време, ако ние се ангажираме с климатичните цели. Ние трябва да действаме економично, ефективно, така че във всеки момент нашите енергоисточници да бъдат сигурни, да няма заплаха за енергийната ни сигурност. Енергийните цени, цените на, на, за енергия трябва да са стабилни. Не може сметките за електроенергия да се повишават неконтролируемо, ние трябва да осигурим тези основни условия. И мисля, че ние може да постигнем нашите цели. Допълнителен въпрос – господин Бухайт. Вие не отговорихте всъщност на моя въпрос. Не става дума за частния сектор и неговите предимства от намаляване на частта на твърдите горива. Става дума за мерки за подкрепа на промишлеността. Ние смятаме, че цените за електроенергия и за енергия по принцип ще се увеличат именно вследствие на този преход. Това е въпрос за Европейския съюз. По принцип, цените трябва да останат конкурентоспособни. Трябва да направим следното. Може да подкрепим инвестиции в мрежите. Трябва да подкрепим потребителите и може да направим повече за един отворен и конкурентоспособен пазар, където да има повече оператори. Така цените ще бъдат по-достъпни за предприятията и домакинствата. Ако нашите пазари са взаимосвързани, те в моменти не са, то тогава това ще помогне възобновяемите източници да стигнат до по-големите пазари. Това беше основната цел на пакета за чиста енергия. Потребителите да са в центъра на енергийния пазар и цените да останат достъпни. Um, Следващият е господин Краснодепски от ТКР. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар в неодавна Европейският съд излезе с решение, свързано с прено, газопреноса, наблегна на енергийната солидарност, нещо, което е записано в договорите, е, член 194 за функционирането на Европейският съюз. Какво смятате за по-нататъчното приложение на този принцип? Вие като комисар ще а, настоявате ли за извършване на стрес тест за всеки нов проект? Ще има ли критерии за оценка на енергийната солидарност между държавите? Ще има ли критерии относно отрицателните последици и неправилното приложение на разпоредбите на директивата за гъста. Благодаря, господин Краснодепски, за този въпрос. Да, това е много важно в областта на гасификацията. Солидарността е основен принцип. Както правилно а, споменахте, не трябва да забравяме решението на Съда на Европейските общности относно принципа за солидарност. Що се отнася до бъдещето на пазарите на газ, това ще бъде един от основните стълбове, над които трябва да надграждаме. Не трябва и да забравяме, че, че е необходимо да имаме диверсификация на енергийните източници. В момента а, Полша е много добър а, пример а, с. А, вие имате три страни, от които внасяте газ, Литва, а, и други страни и наистина вашия пример трябва да бъде последван от а, други. А, разполагате с още време. Господин Краснодепски, искат, има ли допълнителен а, въпрос? малко по-общ. Говориме за много важен преход към евентуално неутрална, неутрална економика, но как можете да гарантирате, че ще бъде следван и прилаган принципа на неутралните технологии и как ще се отрази това на енергийния микс. Госпожа Симс. Ако правилно разбрах вашия въпрос, питате ме за бъдещите перспективи в областта на капиталовложенията в газови отрасъл. Да, наистина енер... енергийния един енергийния микс а, по принцип се определя от държавите членки, но за сега не е много успешен. И знаеме, че за бъдеще а, процента няма да, да намалее, напротив, тъй като някои държави членки ще заменят въглищата с газ. Но за бъдеще ще се обърнем и към други видове газ. Имам предвид не само природния газ и за това ще трябва да инвестираме повече в водорода, биогазовете и тези тези мрежи трябва да бъдат така установени, че да могат да функционират и след 2030 година, но в момента сме в период на преход и за сега трябва да се финансират предимно взаимосвързаността. Господин Ботенга от ГУЕ. Добър ден, благодаря. Аз искам малко по-конкретно конкретен въпрос да ви задам. В възложителното ви писмо госпожа Фандерлайн иска да бъдат да бъдат извлечени всички ползи от втечнения а, природен газ. Моят, моят въпрос е какви мерки смятате да приложите? Ще се инвестира ли в инфраструктури? Това ли ще бъде вашата позиция? И второ, що се отнася до преразглеждането на директивата за облагане на, енер... на енергията, там а, са записани минималните ставки. каква, каква ще бъде вашата цел, на какво, кои горива ще бъдат първо в центъра на вашето внимание. Да, във възложителното писмо има а, едно изречение за извличане на ползи от втечнен на природен газ. Това означава, че ще са необходими инвестиции за постигане на тези цели. В момента се извършват инвестиции в Харватия и в Полша. Колкото до облагането на енергията. Това също е част от възложителното писмо. Ще работиме с комисиор Джентилиони по въпроса. Прав сте, че тази директива съществува от 15 години – и би трябвало да ни да спомогне за постигане на целите, но проблема е, че имам допускат се изключения, включително и за изкопаемите горива и това изкривява някакси конкуренцията между изкопаемите и биогоривата. А, а питате ме също какви ще бъдат моите продължения в областта на данъчното облагане. Те, разбира се, ще съответстват а, на нашите цели в областта на климата и енергията и ще имат за цел да осигурят конкурентоспособност на възобновяемите източници на енергия. Господин Бутенг, слушвайки ви, имам малко малко се страхувам, че демонстрациите на младите и на жълтите жилетки някакси не са дочути. Младите искат е, да се е, инвестира е, в възобновяемите източници, а едно евро, едно евро не може да бъде инвестирано и в възобновяемите енергии и в изкопаемите енергии. И кой ще, кой ще плати, защото пак ли ще бъдат трудещите си, които ще, ще платат прехода, а не големите многонационални компании. Искам гаранции, че няма да трябва потребителя да заплати този преход. Благодаря, господин Ботенга. Мога да ви кажа, че посланието е чуто и в плана за действие всичко това е взето предвид. Да, наистина необходими са ни огромни капитоловложения в възобновяемата енергия и европейските фондове ще бъдат а, а, насочени към това. Ще се финансира чрез програмата LIFE, след, а, е, чрез Европейският фонд за справедлив преход. Ще има и програми и схеми, които са в портфела на заместник-председателя Домбровски. Европейската инвестиционна банка, както казах, ще се превърне до известна степен в климатична банка и ще играе много важна роля – и следващата МФР ще осигури огромни средства за е, научни изследвания, инвестиции и иновации в тази област. Благодаря. Искам само да ви, да ви кажа, че е, закъсняваме доста. Нека да се придържаме към е, времето, с което разполагаме. Сега преминаваме към втори кръг от а, а, въпроси и отговори. Господин Гюрк от НП. Thank Благодаря, госпожо комисар. Ние всички споделяме амбицията за е, неутралитет спрямо климата в Европейския съюз. Но разбира се, е, успеха зависи от обществената подкрепа и за да бъдат да ни подкрепят гражданите, трябва да е, бъдат информирани, да знаят какво ще става и да са сигурни, че никой няма да бъде изоставен. С колко колко, колко, колко време и трябва, е необходимо на комисията за, е, за, изве, за превеждане в действие на една оценка на въздействието относно това, че нито един регион, нито един гражданин няма да бъде потърпевш от този преход. Е, благодаря, господин Георг, за вашият е, въпрос. Това е проблем, който а, така е в центъра на вниманието както на депутатите, така и на институциите, на държавите членки. Преходът трябва да бъде справедлив и нека не забравяме, че изходните позиции на държавите членки не са еднакви. Някои все още са много зависими от изкопаемите гори, горива, други са на друг етап. Как ще постигнем целите до 2050? Мога да ви кажа, че че ще, ще работя в много тясно сътрудничество с комисар Тимерманс. който ще е, изработи, ще работи по е, закона за климата и ще извършиме оценка на въздействието до 2021 година относно е, цената на прехода до 2050 година. Е, защото е необходимо с преследването на целите да а, защитаваме едновременно и потребителите, и без бизнеса, и те да имат а, на разп... достъп до енергия на приемливи цени. време обаче трябва да се възползваме от възможностите на рамката, с която разполагаме. Ще има много ползи, но това е един проблем, който ще, обсъ... ще обсъждаме и по-нататък. Господин Гюрк, допълнителен въпрос. Споменахте принципа за технологичен неутралитет бих искал да подчертая, че в Централна Европа ядрената енергетика и енергия са е от значение и абсолютно необходима за постигане на целите за намаление на емисия. Без ядрената енергия прехода ще бъде много по- Скъпа и много по-труден. Какви ще бъдат капиталовложенията в този, тази област? Благодаря. Ядрената енергия ще е съставна част от енергийния микс, който е прерогатива на държавите членки. И в някои държави и членки се закриват ядрените мощности, а други държави членки строят нови ядрени мощности, като например Финландия. Така че това е решение, което се взема от всяка отделна държава членка. Те решават за състава на енергийния микс в зависимост от източните, с които, източниците, с които разполагат. А, необходимо е да се подсигури безопасно управление на а, отпадъците в тази област. Господин Фуглисан от социалистите и демократи. Тук съм. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване, но бих искал да ви задам един конкретен въпрос, свързан с, с целите от, за възобновяема енергия. Ще се преразгледа ли законодателството, за да постигнем целта 55% намаляние на емисиите до 2030 година. Съгласни ли сте с а, а, изявленията на експертите за това, че трябва да има много повече възобновяема енергия, която да е, се използва, за да можем наистина да постигнем цели, амбициозните цели, които сме си поставили. Благодаря, господин Фостин. Целите до 2300 година бяха договорени неодавна и до края на годината държавите членки трябва да излезат със своите енергийни планове, в които да опишат е, методите, с, които ще постигнат е, тези цели. В момента държавите членки работят по изработване на а, моделите и някои от, някои от а в последствие, може би, целите ще бъдат преразгледани към по-високо, както обявиха някои държави членки вече. В рамките на пакета за чиста енергия. Е, държавите членки, които нямат е, достатъчни възможности или чието възможности са неблагоприятни, биха могли да си сътрудничат с другите страни за постигане на целите. Благодаря. Радвам се, че някои държави членки дават, обещават по-амбициозни цели, но не чух вашето обещание, ще има ли завишени цели и ще се преразгледа ли законодателството с цел по-амбициозни цели до 2030 година. Аз съм от Естония. Ние ще постигнем тези цели предварително и ще имаме и ще завишиме целите до 2300 година. Да, има възможност да, има, да постигнем по-амбициозни цели, но също времено ни е необходимо междувременно да инвестираме в иновации, в научни разработки, да създадем допълнителни условия за складиране. И разбира се, също така е необходимо да определим и таксите и ще се и да разшириме механизма за сътрудничество, за да могат държавите членки да инвестират в инфраструктура, в офшорна, вятърни турбини и така нататък, които да не са на тяхна територия. Следващото. Благодаря за ангажиментите, които поемате за постигане на целите за климата в Европейския съюз. Да, трябва да направим всичко, но трябва да го направим и в определените срокове. А закъсняваме. А, вие споменахте за условията за улесняване осъществяването на а, проекти в Европейския съюз, но какво ще направите да за да да блокирате, за да премяхнете известни препятствия на които да дадат възможност за повече за разгръщане на а, пост... допълнителна енергия от вятърните турбини и как, как ще работите с а, другите генерални дирекции, другите ресори за осигуряване на това? Да, необход, необходима е по а, по-голяма инфраструктура за постигане на нашите цели в областта на възобновяемата енергия, но знаете, че има известни ограничения от гледна точка на екологичните последици, както и трябва да се съобразяваме и с реакциите на обществеността. Що се отнася до планирането, държавите членки по силата на а, директивата трябва да а, определят а, какви ще бъдат процедурите за издаване на разрешения и на извършване на оценка. Това те ще направят в дадени срокове. но е, трябва да се съобразяваме и с ограниченията наложени от земеползването. Ще трябва да работим в тясно сътрудничество с комисарите, които отговарят за този ресор. Що се отнася до използването на водорода, трябва да се работи в тясно сътрудничество с комисара, отговаряща за рибарството. adopted already last year. Thank you. Допълнителен въпрос, госпожа Гамон. Благодаря. Да, наистина ще трябва много да се работи за координиране на всички тези различни аспекти, но а, как, какво ще, какви мерки ще предприемете, за да могат тези проекти наистина да, да бъдат осъществени в а, срокове, защото много от тях вече закъсняват. ефективността е разбира се, важен критерий, но по какъв начин могат да бъдат подпомогнати държавите членки за да постигнат тези цели. Да, много важен въпрос. Факт е, че много от целите не са постигнати, има закъснения в някои държави членки и, и има опасност в някои държави членки те да не бъдат постигнати. От тук нататък обаче ще разполагаме с съпоставими данни, постъпващи от различните държави членки и на основата на тези данни и на техните отчети ще вземаме мерки, за да ги подпомогнем да а, осъществят а, своите планове в а, необходимите, в предписаните срокови и Европейският парламент ще бъде надлежно информиран за това и своевременно. Следващият господин Питер Лис. Like to come back to the issue of climate neutrality. Um... Да се върнем към неутралитета спрямо климата. В Нью Йорк Европейският съюз не можа да поеме ангажимент в тази насок. Каква е вашата лична позиция, вашето лично мнение относно срещата на високо равнище през юни? Вярвате ли на данните, предоставени от а, господин Каньете, питам ви като в, в качеството ви на министър, дали смятате, че тези данни са били достоверни? Благодаря, господин Лиза. Аз съм член на парламента от март Та, така че през юни вече не бях министър на енергетиката. Както вече обясних, Естония пое много амбициозни цели в областта на климата. Нашият план за действие в областта на климата е много амбициозен. Бе изработен през 2017 година. но ако искаме да измениме залегналото в него, трябва парламента да вземе решение, като например за увеличаване на намаляването на емисии с до 80%. Съществува така нареченият съвет за климата. Седем ресорни министъра са членове на този съвет. А, и ще ще се вземе решение за повишаване на целите. А през, на съвета през декември предполагам, че ще се вземе решение наистина за цяла. Благодаря. Но вие ни казахте какво лич, лично какво мислите по въпроса. Не сте била министър, но сте била член на парламента. През май трябваше да се вземе решение по този въпрос, но през юни вашата страна беше против това решение. Така че смятате, че Естония може да поеме ангажимент или не може да поеме ангажимент? не е разглеждан въпроса в пленарна зала. Комисията по европейски въпроси разгледа този проблем в естонският парламент. Естония не беше против по принцип, а просто имаш, има, имаше нужда от допълнително време, за да взем, за да реши какви мерки са необходими за постигане на целите до 2050 година. Един от проблемите е свързан с производството на шистов газ в един даден регион в Естония. А, аз а, Лично съм привърженик на неутралитет спрямо климата. за постигане на целта не повече от 1 градус и половина повишение до 2020 година. А, не сме гласували по този въпрос по време на моето пребиваване в Естонският парламент. Социалисти и демократи, госпожа Кутахар има думата. Госпожо Симсън, последните събития в Саудитска Арабия с нападенията срещу петролните рафинерии е поредно свидетелство за уязвимостта на нашите енергийни системи, на, на ненадежността на доставките и се поставя акцента върху альтернативни източници, най-вече чрез втечнен природен газ за постигането на независимост от доставчици като Русия. Но с нарастването на цените на петрола, очевидно, по-осезаема става зависимостта от Русия. Диверсификацията обаче може да не реши до край основния проблем свързан с други аспекти на енергийния съюз е, и най-вече генералната цел за постигане на въглеродна неутралност. Е, вие какви конкретни мерки ще предложите по време на своя мандат, за да постигнете съвместимост на действията по сигурност на енергийните доставки и по другите направления на енергийната политика, в това число декарбонизацията? True that um, Europe has been very dependent on um, energy import. We are importing um, да, наистина, Европа е в енергийна зависимост. Е, ние сме вносители на нефт и газ и е, това се очаква положение да, да се запази и по време на енергийния преход. Е, в същото време трябва да имаме предвид, че че един от нашите принципи е енергийните доставки да са с происход от а, надежни доставчици. И по тази причина е необходима диверсификация е, и на енергоисточниците, и на източниците, от които се снабдяваме с тях, е, съответно енергийните маршрути. Е, по-рано бе зададен въпрос за влагането на, на, на средства в инфраструктурата и съчинаването, разпределението на инвестиционните средства е, от една страна за възобновяеми, от друга страна за инфраструктура, в това число е, връзки между системите, терминали, е, възможности капацитет за съхраняване на енергоносители. И, и в, в, възниква въпроса за е, концентрирането на, на маршрутите в е, Северно море е, и, и повишаване относителната тежест на главния ни доставчик. Става въпрос за Русия. А, като, разбира се, ние, ние смятаме да работим за диверсификация. Но аз, госпожо Симсън, ви питах за други измерения във връзка с декарбонизацията има, има и други е, нови заплахи, освен класическата зависимост от доставчика, например кибернетичната сигурност на мрежите, изменението на климата е, и свързаните с това е, явления – е, ще могат ли след 20 години европейците да погледнат назад към вашия 5 годишен мандат и, и да знаят какво сте направила вие, какъв е бил вашия принос за енергийната сигурност? We have to um, keep in mind that um, different energy sources. Um... Трябва да си има предвид, че различните енергоисточници е, имат своята, всеки от тях, своята цена. И аз съм убедена, че са необходими определени инвестиции, най-вече в научни изследвания и иноваторство. Um, not... И нали, когато говорим за газ, в момента, например, е, преди всичко имаме предвид природния газ. Водородът като газ е, е, е, не е разработен технологично е, все още. Е, е, в момента само, само 5% от е, газовите е, енергоисточници по-настоящем са възобновяеми. Всичко останало е природен газ. Е, и, и значи в, в това отношение трябва да се научат на научно-изследователските усилия – също така в мощностите за съхранение и пренос. Благодаря. Е, напомням на, на колегите да формулират главния си въпрос в първата част на, на своето изказване, е, вместо да, да оставят всичко за е, уточняващия въпрос. Е, следващият въпрос е от господин Ропе. А, на границата е, с Белорус, в, Белорус се строи е, атомна електроцентрала, финансирана от Русия в нарушение на всички международни договорености. Е, Беларус пренебрегва методиката на Европейския съюз за изпитания за якост, така наречени, за издръжливост на АЕЦ, преди да бъде пусната в експлоатация. Е, и Беларус възнамерява да, да въведе в експлоатация тази нова атомна електроцентрала, независимо от сериозните недостатъци на съоръжението. Вие какво смятате да предприемете, за да избегнете пореден Чернобил, в кавички, е, до границите на Европейския съюз? Знаете, в Чернобил са правени опити за изпитания, след като вече е пуснат в експлуатация реактора. Е, благодаря ви, господин Ропе, за зададения въпрос. Знам, е, че строежа на е, въпросната АЕЦ е много сериозен политически въпрос за, за всички литовци в, в близост до столицата на, на Литва – какво може да се направи по отношение на, на АЕЦ в трети страни. Можем да предоставим помощ, е, съдействие, така че е, и строително-монтажните работи и по-нататък експлуатацията и поддръжката да, да, да отговарят на най-високите стандарти за безопасност. Можем и, и финансово да подпомагаме обекти в трети страни. Е, за тази цел. И е, разбира се, все така да настояваме всички изпитания да се провеждат в съответствие с международните стандарти и е, към тях да се подхожда максимално сериозно. АЕЦ може да влезе в експлоатация, но ние е, е, все така ще е, настояваме за спазване на всички изисквания за безопасност. И в съответствие с най-високите стандарти за безопасност. От друга страна, Съюзът ще осигури подкрепа и за Литва – Е, да, да, да се предпази от е, евентуални непредвидени критични ситуации. Оточняваш въпрос, господин Ропе. Благодаря ви за отговора. Аз се надявах на по-конкретен отговор, но този, който ми давате, е достатъчен. Обществена тайна е, че въпросната АЕЦ в Беларус е, ще произвежда електроенергия за европейския пазар. Литва е в непосредствена близост. Е, и вече е заявила, че няма да допусне вноса на електроенергия от е, тази електроцентрала, доколкото тя не отговаря на изискванията за безопасност. А какво, какво замеряват да правят нашите съседи? Вие, Естония, ще откажете ли вноса на тази електроенергия и, и няма ли да вземете някакви мерки, така че Европейската комисия да забрани вноса на електроенергия от такива неотговарящи на изискванията за безопасност и източници? Благодаря. Е, благодаря, господин Ропе. Както знаете, Естония, Латвия и Литва са, са заедно, имат на практика обща енергийна политика и, и много успешно си сътрудничат. Е, ние сега всичките три балтийски държави сме част от е, общата мрежова територия, наречена Брел, е, по съкръщението на държавите, в това число Белорус търсим синхронизация на преносните мрежи с останалата част от Европейския съюз. Работи се. Нещата ще бъдат готови към 25-та година. В същото време проблемът за презгранична търговия с електроенергия е не само за АЕЦ, а и за топло е, енергийните централи е, на въглища, които обаче не участват в системата за търговия с емисии, т.е. не плащат за въглеродните емисии и съответно са в конкурентно предимство в сравнение с европейските производители. Е, така че тук става въпрос за конкуренция и, и ние ще видим как да предпазим своите нали, производители от такава на практика нелоялна конкуренция. Следващият въпрос е, определено е, Европейския съюз следва да се стреми към климатично неутрална економика, съгласно показателите по пакета за чиста енергия. Но, но както самата Европейска комисия признава, природния газ е още е, има, има относително важно място в европейската економика. Все още обаче не се прави достатъчно за интеграцията на европейския газов пазар. Държави членки като Италия все още зависят от, от вноса, не само от трети страни, а и от други държави е, членки и високата себестойност на този внос е, и в значителна степен влияе върху конкурентоспособността на италианската промишленост. Е, как възнамерявате, следователно, вие да направите така, че националните, е, националната политика на държавите членки по отношение на природния газ, частност, да не накърнява правилата на лоялната конкуренция. Благодаря, госпожа Симпсън. Благодаря за въпроса. е, има общоевропейски споразумения, отварящи европейския пазар е, за, за такава презгранична търговия с електроенергия е, и, и, и енергоисточници. И в това отношение. Um, uh, в това отношение пакетът за чиста енергия е, е, трасира пътя за преодоляване на пазарните ограничения на е, енергийния пазар. Наясно съм, че има очаквания постигнатото на пазара на електроенергия е, да бъде заимствано в, е, в, в, в пазара на природен газ. И особено с овластяване, така да се каже, на потребителя да, да избира доставчици, така както вече може да избира потребителят на електроенергия. Оточняваш въпрос. Прехода към безвъглеродна економика ще има е, социално-економически ефект във всяка една от държавите членки. Е, ще предложи ли комисията инструментариум за подкрепа на националните системи по време на прехода? Е, вие споменахте, че газовата инфраструктура следва да се поддържа и развива и аз съм съгласен с това. При това как оценявате решението на Европейската инвестиционна банка да прекрати всякакво финансиране е, на инвестиционни проекти за газофикация до края на 2020 година? Не смятате ли, че вътрешния газов пазар е, ще запази своята устойчивост при липса на такава финансова подкрепа от Европейската инвестиционна банка. Е, благодаря, госпожа Симпсън. Няколко инфраструктурни проекта ще бъдат е, финансирани от фонда Свързана Европа е, и отчасти поне от Европейската инвестиционна банка. Е, е, инвестиционното поведение на Европейската инвестиционна банка ще съответства на европейската енергийна политика. А, социалният ефект от прехода, какво да направим, за да, за да го омекотим, и специално в газофикацията, почти половината от отоплението в населените места е на газ. Е, и в тази връзка по линия на енергийната ефективност бихме могли да намалим цената за крайните потребители, за, за битовите потребители. Така че е, е, е една голяма инвестиционна задача ще бъде обновлението на сградния фонд е, навсякъде в Европа, и особено в е, е, жилищните блокове с е, множество със собственици. А, госпожа Стегрот е следваща. Госпожо председател, благодаря. Госпожо Симсън. малко съм понастинала, извинявайте, дано ме чувате добре. Аз съм новоизбрана тук в парламента, но и да от частния сектор, от енергетиката. Е, в продължение на много години съм се занимавала с капиталовложение в енергетиката, е, е, аналитична работа и така нататък. И като чета заданието, което ви е възложено, от е, новоизбраната председателка на комисията. Цитирам, европейците трябва да получат достъп до една достъпна, безопасна и надежна и чиста енергия. Е, според мен обаче, че, според мен обаче тези елементи по-отделно на, на това ваше задание са крайно противоречиви помежду си и, и трудно постижими. Аз, аз бих формулирала следователно въпроси така. Като жена и представителка на енергетиката, чета във вашите писмени отговори, че участието на жените в енергетиката средно е около 22% в нефта и газа в световен мащаб и около 32% в възобновяемата енергетика. Защо смятате това за проблем? Thank you. Um... Just a short comment about uh, the uh, assumption that uh, a four... Е, благодаря. Един кратък коментар за противоречивостта на целите, че енергетиката не може да бъде достъпна, безопасна и чиста едновременно. Според мен не сте права, според мен това е напълно възможно. Възобновяемите енергоисточници са поначало местни, И аз знам, например, у нас в определени сезони от вятърните генератори в Северно море се, се получава изключително ефтина и безопасна и сигурна електроенергия. Що се отнася до участието на жените, аз съм убедена, че във всеки отрасъл на економиката, всяка сфера на живота следва да премахваме бариерите пред активното участие на жените и, и, и и в енергетиката в, в класическата енергетика е, недостатъчната представеност на, на жените е очевидна. И интересно е, че в новите, новаторските енергийни отрасли, основаващи се на, на, на най-новата наука и така нататък, има е, значително по-добро е, представителство на жените. Благодаря. Уточняваш въпрос. Ако всеки може да има достъп до водно-електрическа електроенергия, водна електроенергия, както впрочем казвате вие, не, не точно вятърна, извинявайте нямаше да има проблем, но не всеки е, има достъп до такива енергоисточници. А, сега, като казвате за представителство на жените, ако не 120-22% в е, конвенционалните енергийни отрасли, към какво бихте се стремила вие? И ами, кое би било добър относителен дял? Е, аз такива цели не задавам. А, ако говорим за бъдещето, мисля, че за всички ни е по-скоро по-важно колко общо нови работни места ще се създадат. И във връзка с движението ни към климатична неутралност, какви работни места ще могат да, да се създадат в хода на този преход и е, е, от тази гледна точка аз смятам, че и в, е, и в промишленото производство, и, и в научно-изследователската дейност, е, е, жените наравно с мъжете могат да участват еднакво пълноценно. Става въпрос за новите работни места, е, и те могат да се появят само ако Европа се постарае да запази лидерските си позиции по пътя към климатична неутралност. Благодаря ви. Господин Кели има думата, НП. Госпожо Симса, здравейте. Надявам се е, да ви е удобно на стола. Е, на който сте седнала. Е, е, казвате, че нали, парламентът има своята роля за определенето на, на целта към 2030 година. Аз бях докладчик и знам колко трудна беше битката. Е, а Естония си е поставила за цел да достигне 32% към 2300 и, и, и дори зелените е, биха били впечатлени от това. Е, целта на цялата тази реформа бе да се овласти и обществеността, гражданите да поемат контрола върху прехода. И въпросът ми е какви конкретни инициативи ще предприемете за внедряването на нови начини на, на, на организация на стопанската дейност и децентрализация и как ще насърчавате е, отделните граждани и местните общности да е, управляват собственото си енергопотребление, да преминават към възобновяеми енергоисточници и по този начин да се превърнат в главните бенефициери, да се каже, на енергийния преход. Благодаря за отговор. Наистина, такъв е, е, е планът, такива са намерията поначало, да се активизират гражданите а, и, и то в, дори в производството на, на електроенергия. Е, е има възможности за това, например, е, цената на слънчевите панели е, е, е значително понижена, беше петкратно в сравнение с цената от преди 10 е, години. Аз съм, а, е, мога да, да, да имам мнение, да, да споделя естонската гледна точка. Ние у нас сме приели закон, според който микропроизводителите на електроенергия получават много лесен достъп до мрежата, до пазара, plug and play, е, термин е, заимстван от компютърната технология, е, включваш и готово. И подаваш на, на мрежата. И, и това стана възможно благодарение на преговорите с разпределителните дружества, имаше известна съпротива, но, но, но, но сега всичко е наред. Пазарът е пределно отворен е, е, и всичко се управлява инф, информационно от център, е, който обезпечава информационно движението в двете посоки. Към мрежата, от мрежата. Е, и така обикновения гражданин е, е, при наличието на, на излишък на електроенергия в дома му може да подаде на мрежата и по този начин всеки отделно гражданин да участва в постигането на заложените цели. Оточняваш въпрос. Благодаря ви. Много интересен отговор. Е, вие правите впечатление на човек практичен, е, разумен. Е, една от критиките, които се отправят поначало към Европейския съюз е за неговата прекомерна бюрократизация. Как ще направите така, че всяко ново нормативно предложение от ваша страна да не усложни, да не бюрократизира допълнително е, процеса вместо да е, насърчи е, стопанската активност и инвестициите. Мисля, че пакетът за чиста енергия ни дава рамката. Има го инструментариума. Той просто трябва да заработи. И по този начин всички микропроизводители, в това число, ще получат възможност да е, излязат на А, Има и други аспекти, по линия на енергийната ефективност, на, на, на сградния фонд по-специално. А и по, по, по линия на, на възможността сградния фонд за напред поне да произвежда част от потребяваната енергия. Господин Пекаринен от Да обновим Европа. Е, моля да сложите слушалките на фински onnea ja menestystä uudelle komissaarille, uskaan näin jo sanoa. Luotan varma vahvasti siihen, että menestys... Е, благодаря ви. Е, е, желая ви успех, госпожо кандидат комисар. Аз съм убеден в вашия бъдещ успех. Говорим за енергийна ефективност Възможно е да намалим емисиите е, с 40% до 2030 година, но, но още ще има да се работи за 50-55%. Къде ще да се акцентира за напред? По линия на търговията с емисии или е, е, по линия на разпределението на товара? И в тази връзка, какво е вашето отношение към биомасата като енергоисточник за нас? В Финландия въпросът е особено важен. Благодаря ви, господин Пекаринен. Изкушавам се да ви отговоря и аз на естонски. Чакам възможността да направя това. И като никой от Естония не задава въпрос, някак си нямам такъв повод. Um, you asked how we will achieve the higher за удобство обаче ще продължа на английски. Така, как ще достигнем по-висок процент намаление на емисиите? Съгласна съм с вас, че самата енергетика има да изиграе огромната си роля, понеже по-настоящем до 75% от парниковите емисии са или от производството, или от потреблението на енергия като разбира се има и други сектори, които ще трябва да направят своя принос. И това определено ще бъде централна тема за следваща комисия. Дори в състава и е, е предвиден е, изпълнителен заместник-председател господин Франц Тимерманс, който отговаря из, изрично, специално за екологията, за зелената сделка. В това число се включват транспорта, енергетиката, нали, околна среда, развитие на селските райони, е, здравеопазване. Навсякъде в тези направления, в тези ресори е, се прокарва е, екологичната линия. И заместник-председателят Тимерманс ще се занимае с разширяването на периметъра на действащата вече система за търговия с емисии. Знаете, има отрасли и подотрасли, които все още не са обхванати в транспорта, например. Е, лично аз виждам а, ползата от тъй наречената умна интеграция между отраслите, за е, намаляване на въглеродния отпечатък на, на, на, на транспорта, на промишлеността, на е, топлофикацията и охлаждането. Уточнение. Улавянето или така наречената секвестрация на въглерода е, не напредва е, така както се очакваше е, говорим за декарбонизация на, на самия, на самия въглерод, т.е. производство на синтетични горива от въглероден двуокис чрез електроенергия. Имайки предвид, че съхраняването на произведената електроенергия е трудно нещо. Когато имаме свръхпроизводство на електроенергия, бихме могли да преобръщаме въглеродния двуокис в метан, който съответно да се съхранява. И това фактически предполага е, улавяне и съхранение на въглерода. Готова ли сте вие да подкрепите такива дръзки е, проекти в областта на декарбонизацията? Е, благодаря ви, господин Пекаринен. Много се радвам, че повдигате този въпрос за УСВ, улавяне и съхранение на въглерода. Това определено ще бъде е един от е, е, технологичните механизми, е, инструменти за постигането на, на въглеродна неутралност до 2050. По-настояще няма такъв проект, не се работи в Европейския съюз, но, но по света има такива водещи проекти. И аз знам, че проектът, който е най-напреднал, е в порт Роттердам, е, там се планира е, съхранение на въглерода е, в крайбрежната, в крайбрежени води и при наличие на, на нужното финансиране нещата могат да заработят още 23-та година. Причината да няма все още такива проекти, ако щете, се корени преди всичко в степента на обществена осведоменост. Um, карбон. carbon Course... А и има някои съмнения, известни безпокойства, що се отнася до съхранението на въглерода, но, но аз мисля, че може да се работи в тази насока. Non-affiliated, yeah. Good morning, Madam Simpson. Bene, lei da commissario designato all'energia... Господин Корал има думата. Е, госпожо кандидат-комисар, вашият портфейл е енергетиката и то е изпълнен с огромни предизвикателства. Първо, е, е, енергоемка промишленост с значителен обем въглеродни емисии. Това от една страна, от друга страна сградния фонд с енергопотреблението за отопление и охлаждане. Вие е, възнамерявате ли да въведете широка гама от принудителни и стимулиращи мерки? Е, нещо, на което аз съм категоричен привържик, например, са енергийните общности е, за демократизация на енергетиката. Значи гражданите, местните общности е, да станат основни играчи, е, не просто пасивни потребители в енергетиката. Е, как, как ще подходите вие към тези идеи? Благодаря. Тук се нахвърлят няколко въпроса. Да започнем от началото за централното отопление. Това то представя една от най-големите пречки е, пред е, прехода е, по линия на енергийната ефективност. Един от вариантите е повишаване ефективността на комбинираното производство, т.е. електроенергия и топлоенергия. Повече биоенергийни източници за отопление – е, максимално ефективна е, взаимовръзка или, или съчетаване на подотраслите в енергетиката, топлини помпи, например, е, в това отношение. Но най- сериозен ефект би имало обновлението на сградния фонд близо 75% от жилищните сгради са е, е, неефективни от енергийна гледна точка. Значи, строени през 80-те години на миналия век, е, в сравнение с новопостроените сгради, тези старите потребяват два пъти повече енергия е, така че е, ефектът ще бъде осезаем. В същото време няма средства. Не се насочват достатъчно средства за по-ускорено обновление на сградния фонд. Какво да направим? Първо, трябва да разпространяваме най-положителния е, опит. Някои държави членки има много интересни, е, ефикасни начини да се привлича частния инвеститор е, към този отрасъл и, и тази практика би могла да се разпространи широко. За уточнение. I <laughs> I е, да, права сте, че зададох много въпроси. Ще се възползвам от възможността сега да, да преформулирам е, въпрос, който зададох, за енергийните общности, за демократизацията на енергетиката. Тук ни се представя възможност е, гражданите да се включат активно в енергийния преход. Е, да, да не се осланяме единствено на големите енергопроизводители. Е, вие смятате ли да, да предприемете някакви мерки, най-общо казано, за демократизация на енергетиката. Госпожо Симпсън. Новата директива за енергетиката ще ни е, снабди с тези възможности. Е, потребителят да стане производител. Е, и, и да пласира произведената от него електроенергия. Е, това ще обхване и значителен дял от е, гражданите, обитаващи жилищни блокове. Е, и те действително ще направят своя принос за постигането на нашите цели за климата. Като, като се опрем също и на, и на най-новите технически е, разработки. Е, слънчевите панели, които могат да служат за топлоизолация и за производство на електроенергия. Следващият е господин Гонзалес Казарес. Благодаря за това, че споменахте Галиция. Ще продължа на испански. Имаме 15% взаимосвързаност. Имаме цел 15% взаимосвързаност до 2030 година, но примерно в на, е, Иберийският е, полуостров взаимосвързаността е 2,8%. Това, това означава, че няма да постигнем целта, която сме си поставили. Какви конкретни мерки и какъв график ще предложите, за да може целият Европейски съюз да постигне целите си през 2030 година? Какво ще предложи комисията? И говори се много, говорихме много за газ на някои отговори не бяха прекалено ясни, но природният газ е ли в съзвучие с ангажиментите по силата на Парижкото споразумение, госпожа Симс? Мистер Благодаря. Вие засегнахте много важния въпрос за взаимната свързаност. 10 цел – бе отложена за 2020 година. Но ние пък увеличихме целта до 2030 година с 50, до 50%. Какво може да направим? Може да укрепим регионалното сътрудничество и да финансираме липсващите връзки. Това е което се случва и в момента. Е, включително и на Иберийския полуостров. Укрепват се връзките, те, те се, това укрепване се финансира чрез инструмента за свързване на Европа, но това не е достатъчно. Има региони, които не са свързани с централна Европа, с Централния континент и на тези региони особено им трябват добри връзки, е, енергийни връзки. Така че Иберийския полуостров е хубаво място да се започне това омрежаване. Сега за втечнения газ. Той е важен за енергийната неутралност и климатичната неутралност се, когато говорим за климатичната неутралност, трябва по-скоро да се насочим към водорода и нисковъглеродните газове, биогазовете, например. И когато изграждаме газова инфраструктура, ние сме казали, че до 2030 година основната инфраструктура трябва да бъде завършена и трябва да разчита на водорода. Благодаря. Допълнителен въпрос. Сега продължавам с взаимосвързаността. Искам да бъда по-конкретен. Сама казахте, че имаме много трудности за да постигнем целите в областта на взаимосвързаността но в някои, някои страни просто могат да решат да не ги направят. Комисията, вие ще, пред, ще предприемете ли мерки спрямо държавите членки, които всъщност спират или ограничават напредъка в областта на взаимосвързаността? Естествено, тези цели са съгласувани на европейско равнище – и те, тези цели вършат за цели Европейски съюз и то не само 50% до 2030 година. Тук се има предвид, имат предвид взаимните връзки в между всички държави членки и всички държави членки трябва да работят за постигането на тези цели. Госпожа Вайс от ТНП. Благодаря. Поздравления с вашата номинация. Ето тук сега. Точно преди вас. Пред, пред вас. Искам да попитам следното. Енергийната ефективност на сградите. Господин Кели вече каза, че а, има неща в държавите членки, които вече съществуват като мерки. Просто въпросът е да ги използваме. Какво смятате да направите в тази област? Директивите за енергийната ефективност бе преосмислена през миналата година и тя трябва да влезе много бързо в сила. тази директива ще осигури енергийната ефективност в Европейския съюз, но въпреки това ремонтираните сгради по смисъла на енергийната директива, т.е. директивата за енергийна ефективност са само 1%. Как ще ускорите този процент? Благодаря. Инструментите, които мога да използвам за контрол и наблюдение на енергийната ефективност, разчитат на националните планове за климата. Тоест, за всяка държава членка ще уточним цел до края на годината. Зная, че някои държави членки се опасяват, че няма да постигнат целите, но тези цели ще бъдат договорени с държавите членки. Ние очакваме и техните прогнози за финансовата подкрепа. Има различни начини за това как може да подкрепим тези мерки. Има различни фондове които имат за цел да стъпят на инструмента за свързване на Европа. Сега за ремонтите. Е, по-голямата част от средствата идват от частния сектор, от кредити. Блоковете жилищните блокове, хората, живеещи в тях. Те трябва да могат да се опитат да вземат кредити и това е много трудно от правна гледна точка. А, ние се опитваме да преодолеем тези спънки в сътрудничество с държавите членки. Така че мярката за кредитите е нещо, което е допъл... допълнително. Хората, които живеят в тези сгради, са често бедни хора. Как ще ремонтирате най-нуждаещите се сгради и как ще осигурите хората, които живеят в тях, да могат да платят за ремонтирането на тези сгради? зная, че има мерки. Благодаря за, от, за въпроса. Да, така е. Ситуацията понякога може да е такава за хората, че през зимата особено температурата в сградата е по-ниска. Има някои държави членки, които изготвиха национални планове. И тези планове предвиждат инвестиции в социалните жилища, в, тяхната, в тяхното ремонтиране. Цената тук е водеща и това е една от добрите практики. Очаква се след ремонта разходите за отопление да се намалят и да има една добра температура през зимата за хората, т.е. на тях да им е по-топло. Госпожа Рего, кое? госпожо Симсън. Аз съм, съм много разтревожена от това, че ще се променят а, поли, климатичните политики. Има само една голяма част от големи предприятия, които всъщност владеят пазара и си го разпределят както искат. И това води до повече от 50 милиона души, които страдат от енергийна бедност. Какви политики ще предприемат институциите срещу тези предприятия? Но в момента сме в преход, обаче това е преход за многонационалните предприятия, за да си спасат печалбите. Така че ще, превърнете ли енергийния европейски модел в устойчив социален модел и какви са методите, които ще използвате, за да се превърне наистина той в социален модел, госпожа? Да, uh, благодаря. Мога да потвърдя, че тази комисия ще бъде много ангажирана към постигането на климатичните цели. И то не само на мое равнище не само аз като отговорна за енергетиката. Това е ангажимент от избраната председателка на комисията. Това са общи приоритети, въжащи за всички. Господин Тимерманс отговаря за зелената сделка. Той ще движи основните дейности. Той ще изработи плана за действие. Аз като комисар е, отговорна за, за енергетиката съм ще се съсредоточа върху постигането на целите и върху това потребителите да имат достъпни цени, а бизнесът да остане конкурентоспособен. Моята отговорност ще бъде да участвам в енергийния диалог с нашите партньори, защото те искат също своя дял печалба. Аз имам инструменти, които ще ми позволят да си сътруднича с държавите членки да ги, и ще ги мотивирам да постигнат своите цели. Аз мога да си да работя заедно с съответния комисар, отговорен за финансирането и да обясня, че липсата на средства е в сектора енергийна ефективност. Но също така средства липсват и в областта на изследванията и иновациите. Това е което ще направя, но нашата обща цел е до края на 2050 година Европа да бъде първият климат, климатично неутрален континент. Допълнителен въпрос. Parece que hay una pequeña contradicción en lo que plantea. Ще бъда по-конкретна. Има пряко пряка зависимост между промената на модела и климат, климатичните промени. Евро, е, от, всъщност новите политики на Европейския съюз доведаха до, увелич, до увеличени емисии. Сега обаче трябва да поемеме своята отговорност и да промениме модела. Това означава пром, прем, намаляване на потреб, потреблението и производствата. Вие на, от на коя страна сте? На страната на големите мултинационални корпорации или на страната на поколението, което се бори за бъдещо е, за опазване на климата. Енергийните потребители ще са сърцето на нашата политика. Това е моята задача. Да осигуря достъпна енергия и да разнообразя нашите енергийни източници. Чрез една политика, която укрепва енергийните мрежи. Една политика, която ще е прозрачна. На следващо място ще се опитам да осигуря инвестиции, които да модернизират нашите мрежи, да създадат липсващите връзки. Ние всички ще бъдем облагодетелствени от едно по-тясно сътрудничество, защото един по-голям и по-умрежен пазар ще предложи по-конкурентоспособни цени за нашите потребители ще постигнем тези цели, ако имаме подкрепа от обществото. За момента имаме тази подкрепа. Както казах, целта ни са конкурентоспособните цени. Следващият оратор. Благодаря. Енергийната бедност – беше голям проблем през последните години и около и, и милиони домакинства не могат да плащат сметките си. 29 милиона не могат да решат какво да правят, дали да ядат или да се отопляват. Особено Уязвими са възрастните хора. Имаше възрастни хора, които умираха от чека, защото не можеха да си позволят климатици. Плановете на държавите членки не са достатъчни. Как вие смятате да подобрите ситуацията? Какви механизми ще използвате за оценката на всички заинтересовани лица за ангажирането им в процеса? Как ще опосредствате добрите практики между държавите членки, така че да се постигнат амбициозните цели и наистина хората да са в центъра на вашата политика, особено енергийно бедните хора. Благодаря. Мога да потвърдя, че Докладът от миналия мандат зададе много ясни очаквания за това какво може да предвидим за държавите членки и региони. Много зависи от националните планове. Как да бъдат третирани хората, които не могат да си позволят климатици или пък не могат да си платят сметките за електричество и отопление. За момента имаме само проектопланове. Окончателният план ще бъде изготвен в края на тази година. Аз ще изготвим и годишен доклад. Всяка държава членка определя по собствен начин енергийната бедност, така че аз тук смятам, че обсерваторията за енергийна бедност ще ни даде по-ясна дефиниция за енергийна бедност. И, и как да се справим с този проблем в целия Европейски съюз. Допълнителен въпрос. Благодаря. Аз се радвам, че най-накрая ще имаме дефиниция за енергийна бедност, но бих искала да зная как смятате да се подобри проектоплана. В момента има много разнобой, много неясни дефиниции. Какви ресурси обаче ще използвате за подобряването на този план? И един политически въпрос. Аз мятам, че енергията не е стока. Енергията е основно социално право. Като комисар, който ще отговаря за енергетиката и ще отговаряте за 500 милиона хора, какво смятате? Какво е вашето становище? Смятате ли, че енергията е стока? Да, съгласна съм. че енер... енергията ни дава възможност да сме социално включващи. Но когато говорим за енергийна бедност, говорим не само за енергията като стоки, говорим за тарифи, за, говорим за данъчно облагане. Всички тези неща са свързани и заслужават нашето внимание. Но какво може да направим конкретно за тези хора, които имат проблеми да плащат сметките за отопление? Може да им дадем по-ефективно отопление, може да им дадем тази възможност. Това няма да се случи от днес за утре. Но има технологии, които могат да намалят цената на електроенергия. И ремонтирането на сградния фонд ще играе също важна роля тук. Благодаря. Сега думата има госпожа Паулос от Зелените. Благодаря, госпожо Симсън, за вашето присъствие. Ще продължа на немски. Остановихме. че имаме по-малко газо, имаме нужда от по-малко е, газова инфраструктура, отколкото до момента. Така че е, приветстваме вашето становище за енергийната ефективност. И тук имам един конкретен въпрос. Е, газът, се, неговото значение се преувеличава. Какво е вашето становище? Инвестициите от Европейската инвестиционна банка или пък проектите от обществен интерес – Смятате ли, че те могат да бъдат покрити от принципа за енергийна ефективност и енергията на първо място? Защото трябва да инвестираме в един свят, един климатично неутрален свят. Какво е вашето становище? Мадам Thank you for your question. And um, mm, about um, investments that uh, will come from... За инвестициите. Те ще дойдат от различни източници, но единият от източници ще бъде инвестиционната банка и т.е. банката, която в бъдеще ще стане от части климатична банка. Тези инвестиции трябва да са в унисон с нашите климатични цели. И е ясно, че по пътя към климатичната неутралност приоритет ще бъдат проекти, които инвестират в енергийна ефективност, възобновяема енергия и мрежи. Трябват ни по-добри връзки, за да постигнем целите си. Затова инвестициите в инфраструктурата ще са много добре дошли. Ако говорим за финансирането чрез инструмента за свързване на Европа. Трябва да кажа, че ще има по-малко инвестиции в газовата инфраструктура. Ще има повече проекти, свързани с възобновяемите енергийни източници и електроенергията. В четвъртия кръг на проекти от обществен интерес ще има по-малко проекти, които ще разчитат на газа. Благодаря. Вие говорихте за климатичната банка и за климатичните цели. Тук имам въпрос за стратегията за метана. Метанът на метана се пада около 15 до 20% от парниковите газове. Метанът пребивава в атмосферата около 12 години. От 12 до 20 години вие говорите за диверсификация, за повече енергийни терминали. Въпросът ми е, каква е стратегията за метана? Дали ако не вземем предвид и метана, няма да подкопаем постигането на целите. Т.е. каква е вашата стратегия за метана? Вярно е. Метанът, изтичането на метан е проблем в Европа. Ние сме в по-неблагоприятна позиция от, нашата, от нашите партньори. Може да се получим от тях. Ще има инициатива за метана и за неговото изтичане. европейски депутати ще бъдат въвлечени в изработването на тази стратегия. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Чех от Обнови Европа. Благодаря. Председателката на комисията има амбициозна цел в областта на енергетиката. Вашата задача е много важна, много амбициозна също, защото е важно Европа да стане по-чиста, но тази цел трябва да бъде отразена и в националните планове. За съжаление има изключение. Някои правителства се страхуват, че преходът ще струва много и това представлява риск за ново разделение на Европа. Радвам се, че вие подкрепяте целта за неот... климатична неутралност. Какво ще направите вие, за да окоръжите държавите членки, които няма да спазят своите цели, да го сторят? Госпожа Симсън. Uh, да, благодаря за това, което казахте. Аз не го знаех. Това отговаря и на предишния въпрос до известна степен. Сега за националните планове. Знаем, че държавите членки се ангажират на, равни, на различно равнище. Всяка държава има различен енергиен микс – и има много държави, които много зависят на, от твърдите горива. Това е, те, те са част от местната индустрия, те са важни за социалния мир. И трябва да знаем, че трябва да ги подкрепим тези хора, които работят в тези индустрии. Аз споменах фонда за преход. That, uh, Той е нов, ново средство, което ще помага точно на тези държави членки, в които има големи въгледобивни райони. Този фонд ще може да помогне на тези райони да се справят с проблемите при чистия преход. Това е фонд различен от фонда за приспособяване към глобализацията. Ще има специална стратегия за всяка страна и това ще е един много солиден инструмент, който ще играе голяма роля при преговорите за всяка държава членка при определянето на съответните цели. Ние искаме от, тези, от държавите членки много-много амбициозни ангажименти. Много ще е важно да се дадат стимули на държавите членки да ориентират своите политики към енергийния преход. Е, с интерес очакваме вашите предложения. Освен това, нещо, което казаха преждеговорившите колеги. Много важен проблем в регионите е, че инфраструктурата не е винаги енергийно ефективна ще би било важно да се развие тясно сътрудничество с други комисари, като например, комисар, като, например комисаря Ферейра и бъдещия комисар по транспорта и регионалното развитие. Би било хубаво да се сътрудничи с тях. Моят въпрос е какъв ще е вашия план за бъдещо сътрудничество с тях? Да. Благодаря. Аз мятам, че мога добре да преговарям с моите колеги, и то не само с тях, а и с държавите членки и с европейските депутати. Защото тези амбициозни цели могат да бъдат постигнати само чрез добро сътрудничество. В предишната комисия комисар Кънете отговаряше за енергетиката и климата. В бъдеще аз ще работя в тясно сътрудничество с заместник-председателя Франс Тимерманс, който също отговаря за климатичните промени и намаляването на емисиите. Ние ще сплотим нашите усилия. Така че сектора на транспорта, на топлофикацията, промишлеността. Това са все сектори, които ще трябва да работят заедно. Бъдещата архитектура на нашата комисия ще осигури постигането на тези глобални цели. Благодаря. Uh, Сега последният изказващ се от списъка госпожа Спираки от НП. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Тук съм. Аз съм последната, която ще задам въпрос, за това ще се спра върна към две неща, свързани с общите цели. Второ, първо създаването на фонда за справедлив преход. Кога ще стане това, как, какви ще бъдат сумите и кой ще може да се възползва от средствата този фонд. Второ, комисията смята да създаде данък е, въглерод на границите. Можете ли да ни дадете допълнителни подробности, свързани с този данък? Госпожа Симса, благодаря за въпросите. Фонда за справедлив преход Този фонд присъства в възложителното ми писмо. Комисията и по-специално комисар Ферейра ще работят по неговата структура. Аз лично мисля, че той ще помага предимно на регионите с въгледобив, регионите, които имат нужда да извършат преход, както и така наречените острови на енергия, за да могат тези региони, тези територии да извършат по-лесно прехода от е, изкопаеми горива към възобновяеми горива. Но разбира се, е, този фонд ще бъде обект на преговори е, в рамките на МФР, но през следващите седмици ще излеземе с предложение и смятам, че до края на ноември ще получите конкретни отговори на вашите въпроси. Но аз лично смятам, че целта ще бъде да подпомага регионите в преход. Колкото до данък въглерод по границите, това ще бъде плод на сътрудничество между различни ресори, но за сега, за съжаление, не мога да ви кажа нещо повече. И допълнителния въпрос. Механизма за данък въглерод или за приспособяване. Бих искал да има малко повече подробности има ли някаква подготовка по този въпрос? Кога ще почне работата по него или просто е за сега само една идея? Данък въглерод по границите ще замести механизма, който в момента съществува, механизма за борба с изтичането на въглерод и целта е да бъдем по-ефективни все още. Няма конкретизирана идея или конкретизирано предложение. Има идеи, подхвърлени от държавите членки, като целта е да не се изкривява конкуренцията, да бъдем в съзвучие с правилата на СТО. Подобен данък може да има и регионално измерение, може да бъдат таксувани и енергийни мощности. Защото има и региони, кои, които внасят а, изкопаеми горива и енергия от страни, които използват изкопаеми горива, като например Испания от Марокко. С това приключваме е, е, кръга въпроси отговори и сега госпожа Симсън има 5 минути, за да приключи. Благодаря, дами и господа. И европейски граждани. Благодаря ви за това важно изслушване. Беше много важно за мен. Бе, беше много наситено. Надявам се, че съм отговорила ясно на повечето въпроси, които ми зададахте и че съм изразила правилно своите, своята загриженост. Аз мисля, че днеска ще бъде просто изходният изходната дата, опорната точка за по-нататъчното ни а, сътрудничество. А, имахме много обсъждания и те бяха много интересни, в които аз участвах като част от фин... естонското председателство. В качеството си на комисар по енергетиката, ако бъда утвърдена, ви уверявам, че ще направя всичко възможно, за да бъдете държани в течение на всички развития. Нашата първа задача е Европейската зелена сделка или пакта. Вие чухте какво мисля по въпроса аз. Но нека да се върна към някои е, проблеми. Е, пър... Климата е в центъра на нашето внимание. Ако не предприемем мерки днес, ще загубим битката с е, бъдещето. Е, Европейската, Европейската зелена сделка по този случай е приоритета на Европейската комисия. Целта, нека не забравяме, че 75% от емисиите от парникови газове идват от, от енергийният сектор, за това целта е да постигнем целите, които сме си поставили до 2300 и след това. Бих искал също така ще се, ще, ще опитам да има балансиран прогрес по пете измене, измерения на енергийния съюз за потребителите и за промишлениците престъпността. Разполагаме с, с законодателство, на което да стъпат бъдещите ни действия, като първото и най-важното е, е, е енергийната ефект, ефективност. Цялата целият енергиен сектор трябва да набляга предимно на възобновяемите енергии, в областта на транспорта, строителството и другите сектори. Много от вас споменаха значимостта на технологичния напредък и това ще бъде също в центъра на нашето внимание. Не можем, не може Европа да стане неутрална спрямо климата економика до 2050 година, без да се опрем на технологическият напредък. Много от вас споменаха енергийната бедност и солидарността. Борбата срещу повишението на цените, ще бъде в центъра на нашето внимание, защото за да постигнем с целите си, трябва да се радваме на обществена подкрепа и потребителя трябва да е в център на нашето внимание. Също така попитахте какво могат да направи Европейския съюз, за да подпомогне държави членки или и, и уязвими региони да постигнат а, целите. Цялата, цялата стратегия има за цел един съвместен напредък. Никой не, няма да бъде изоставен в това колективно усилие и за това се създава сонда за справедлив преход. И сега ще кажа няколко думи на естонски. За мене беше чест да а, говоря пред вас. През 2015 година започна създаването на първия ни план в областта на а, околната среда. Ще работя с тясно сътрудничество с европейските депутати, за да постигнем целите, които сме си поставили заедно. Well, thank you very much, Madam Благодаря ви, госпожо Симпсън. За благодаря на колегите, които участваха в изслушването. Приключваме. Днес след обед ще проведеме заседание на координаторите при затворени врати, за да оценим резултатите от изслушването. Благодаря.